Добър ден на всички. Започваме нашата работа. Innanzitutto salutiamo un nuovo funzionario della Commissione, il signor Cristo. Първо бих искал да Поздравях Кристоф Мерлик, наш колега в комисията, на когото пожелаваме приятна работа. Знаете, че заседанието се предава по интернет и имат, разполагате с дневен ред. Първа точка. Докладчика е тук. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за 2009. puheenjohtaja, kiitoksia. Ensinnäkin haluan, haluan kiittää kaikkia varjoraportoijia. Благодаря на докладчиците в Сянка с които работихме отлично по проекто доклада. Всички генерални директори бяха а, попитани за тяхното становище и се включиха в дебата. 2009 година беше изключителна в много отношения от една страна, защото тогава се състояха изборите. Освен това, влезе в сила новия статут както на депутатите, така и на техните асистенти. В началото този нов статут създаде редица проблеми, но Нека да благодарим на временната работна група, която позволи да се решат редица проблеми и сега нещата вече вървят по-гладко. По отношение на статута на депутатите, ще кажа, че разполагаме с една служба, която обаче за жалост няма достатъчно персонал. Положението е катастрофално, много трудно успява да върши дейността си без необходимия персонал. Искам да наблегна на няколко е, аспекта. Първият е много актуален. Сигурността. Спомняте си, че още през 2008 година заявихме, че трябва да се укрепи сигурността, да се инвестират повече пари за камери и за е, персонал. Ще ви припомня обаче, че е, по-миналата година беше обрана банката, след това стола миналата година, а пък миналия петък обраха и почтата и пак никой не е виновен, не са намерили виновниците. И трябва да ви кажа, че навън парламента става за смях, особено по отношение на сигурността. Смятам, че трябва да се върна към собствените си решения и да разчитаме на това, което сега ще решим. Ние като депутати е, имаме е, електронни пропуски, които ни позволяват да влизаме, да излизаме свободно. Е, не може служителите, които гарантират сигурността, да ни познават всичките по физиономи. Това е невъзможно. И става, това е направо като руска рулетка. Не сте знае кой влиза, кой излиза, тъй като за депутатите няма никакви изисквания да се подлагат на мерките за сигурност. Вече имаше публикации а, в а, които се споменава, че след като е толкова лесно да се обере, какво, знач... какво пречи да се извърши и терористичен атентат? Няма нищо по-лесно от това в парламента. Мислеше се възможността за електронен подпис, но някои казват, че не искат това, защото ще се вижда кога идват и кога си отиват да си ако примерно избухне пожар, службите за сигурност няма да знаят колко депутати са в сградата. Смятам, че нещата са лошо организирани. След като няма контрол при влизането на депутатите. Знаете, че в петък, когато няма заседания, може да отидете да се подпишете в една единствена зала и аз се очудих един път да видя, че там има служители, които записват, които депутати се са подписали и го вкарват в електронна база, да. Защо е тая процедура? Така можем да спестим пари, въвеждайки направо една електронна система, да подписваме по електронен път. И хем ще се засили сигурността, хем ще се спестят пари. Говорихме и за камерите също. Явно те функционират. И именно благодарение на камерите е, има запечатани образи на тези, които са извършили обира в почтата. Вижда се как, откъде са минали. Определено има вътрешни лица, които са им помогнали. Надявам се, че престъпниците ще бъдат арестувани. И всичко ще завърши добре и се надявам това да ни помогне да укрепим сигурността. По отношение на проблема с петъците. Аз бях тук, бях на партерния етаж и се готвех да си тръгвам. И след като парламента беше затворен след обира, аз не можех да изляза. Попитах е, служителите, които гарантираха сигурността, защо не ме пускат да изляза? И ще си изпусна самолета. Не можаха да ме обясна защо не мога да изляза. И аз и пропуснах полета. Ще ми бъдат ли върнати парите? Имаше и други депутати, които искаха да си тръгнат, но всички бяха задължени да останат, докато службите за сигурност не им разрешат. да не забравяме, че имаше и други служители, които бързаха да си вземат децата от училище и така нататък, които бяха възпрепятствани. Смятам, че трябва да засилим нашето сътрудничество с бългийската полиция. Спомням си, че веднъж е, паркирах тук на Рювирц, защото бързах за заседание, върнах се половин час след това, видях, че гумите ми се спукат. Rikosilmoitusta, niin ei mulla ollut siihen mitään mahdollisuutta aikaa aikaa. Et joskus tu... И за да се оплача, трябваше да отида на няколко километра Виждате, че и тук на, на, до парламента сигурността не е гарантирана. Да минем сега към други аспекти. Персонала, персонала е, използването на външни служби. Знаете, че използваме външни услуги, например в областта на информатиката. Това често води до допълнителни разходи и мисля, че и в тази област има поле за подобрения. Още някои практически аспекти. Центъра за посетители, който се очаква да започне да функционира през 2012 година, все още е далеч да бъде завършен. И ми се струва, че причините, които се изтъкват, не са уважителни. Според мен е просто организацията е лоша. Не може да продължаваме по този начин, особено от бюджетна гледна точка. тук са заложени много неща. как, какво се предвижда, например, за придвижване на възрастни хора от единия край до другия на сградата. За посетители става въпрос. Трябва да се има доста неща, които могат да бъдат подредени. Сметната палата също а, посочва проблема с посетителите. И по-специално факта, че се изпла... обещетенията се изплащат в ликвидност. В брой. Без да се проверява какви са реалните разходи. Какво става с разликата, когато се отчетат реалните разходи? трябва да се е, определят реалните разходи на посетителите при командировъчните, да се види да не ходят, да не би това да се държи, защото са посещавали е, скъпи ресторанти, скъпи хотели и така нататък. По отношение на парламентарната ни телевизия, така наречата Web TV, по интернет, според мен това не е най-добрата ни инвестиция. Хубаво е, че си имаме телевизия. Нека да й се доверим. Има свобода на печата, на, на различни публикации, така че не е лошо да имаме и нашата телевизия, да знаят нашата гледна точка, но от, от е, по отношение на бюджета не мога да кажа, че това е най-удачната инвестиция, както казах. Миналата година говорихме за заплатите на журналистите. за какво става въпрос всъщност? За... Даваме награди на журналисти, които пишат най-хубави неща за нас. Не мисля, че това е целта. Ние харчим обществени средства и трябва да знаем много добре как се освояват, къде отиват тези средства. Преводът. И, в това, и тук има проблеми. Устния превод. Това Въпрос. има риск за бъдеще да се сблъскаме с е, един проблем, защото в 15 ти на кабини ще се сменят е, поколенията. Има поколения, които ще се пенсионират. Тук говори и за устните, и за писмените преводачи. И Е, трябва да сме сигурни, че новите преводачи имат необходимата подготовка. Сега по отношение на е, пътническата агенция. Знаете, че тази агенция наистина има монопол в организирането на нашите командировки и пътувания. Е, редица депутати са гледали по интернет да си дадат сметка колко струва едно пътуване и са видели, че всъщност агенцията фактурира доста по-скъпи билети, отколкото ако се бъдат закупени на, по редовния начин. И това никак не е добро за имиджа ни. Сменихме пътническата агенция. И ще съм се сблъсквал с разни случаи, аз лично. Трябваше си плата билета, защото ми дадаха билет, пък той не беше валиден. Оплаках се в агенцията, те ми отговориха, че са контролирани. Помолихме да се върна следващата седмица и вече като отида следващата седмица бяхме сменили агенцията и трябваше да си плата от джоба. И то, защото поради грешка от предиш... на предишната агенция. Доста практически проблеми възникват, свързани с агенцията. Доброволният пенсионен фонд. Парламентът е, изпълнява своите ангажименти Е, слушахме експертите, които са на мнение, че от юридическа гледна точка няма за какво да се безпокоим. И е хубаво да знаем, че наистина изплащането на пенсиите е гарантирано. И съвсем още няколко дребни неща, господин председател, за, преди да завърша. Служебните автомобили – Иска се сега те да станат по-зелени, по-екологични. Ние налагаме граници на, за емисиите въглероден диоксид на обикновения гражданин и може би трябва да дадем пример със служебните си автомобили. Знаете, че като депутати имате правото да доведете децата си тук. Може да ги пращате на училище тук и имате право да ви се въз... възстановят пътните. Това е решение. Обаче, обаче има решение на съвета, да не се възстановяват тези разходи, пътните на а, парламента и не виждам защо трябва ние да, да има дискриминация а, спрямо нас. Parlamentti käsittelee sitä, miten perhe ja työelämä yhdistetään fiksusti. Ja sitten jos joku yrittää tehdä sitä ja tuo lapsensa tänne, niin sitten se tehdään mahdottomaksi. Koska... А, говори се, че трябва да се направи всичко, за да се а, съчетават професионални и семейния живот. Нека да и депутатите да имат право на това. Защо трябва а, да бъдат дискриминирани? Нека да имат право на избор. И най-деликатната тема с трите седалища – аз няма да взимам позиция за или против Страсбург, но предвид общото економическо положение съм сигурен, че съветът ще поиска да бъде съкратен бюджетът на парламент. Разбира се, ние може да възразим, ако съвета иска да прави економии, да се избере да има един, едно седалище и е, така ще се направят огромни економии. Гражданите, данакоплаците, не могат да разберат защо се прави тая командировка, какво е това придвижване на парламента. Не мисля, че това е най-добрият начин да харчим парите на данакоплатците. Мисля, че това можем да възразим на съвет. Като искате да правите економии, айде да почнем от това. Колега Итала. Благодаря, колега Итала. Давам думата на участващите в дискусията. Scherp благодаря, господин председател. Благодаря ви за този отличен доклад относно освобождаването от отговорност за 2009 година. Моята политическа група смята, че ние трябва да разглеждаме нашия бюджет, собствен бюджет, по много прозрачен начин. Не го казвам само защото е необходимо първо да изметеме собствения си двор, но но в крайна сметка имаме е, едно джентлменско споразумение с е, съвета и трябва да бъдем в е, състояние да обсъждаме с съвета нещата като, като възрастни хора, прозрачно, разумно. Докладчика посочи много проблеми, аз обаче ще се спра на друго и като например и използването на хартия. Ние на практика хвърляме стотици тонове, хиляди тонове хартия. Количеството хартия, което се използва в тази институция е просто астрономична. Така че е, ние работиме по възможност, възможността да се предоставят е, документите в електронен вид. В крайна сметка имам, разполагаме с достатъчно технологии и всичко може да бъде на айподите ни, на компютрите ни. Не е необходимо от всичко да бъде на хартиен носител. Ние просто можем да намалиме отпадъците от хартия, използването на хартия с много. Така че трябва нашата служба, занимаваща се с, с а, електронно комуникация и комуникациите да поработи под вас. Сега, що се отнася до сигурността? Виждам, че дори председателя на, на парламента а, не е не, не смята за необходимо депута, депутатите да се движат с електронните си баджове. Сега не виждам защо ние трябва да можем да минаваме през е, кон, контрола без да показваме нашите е, баджове, а всички, всички останали да трябва да да си е, да се ги легитимират, е, защото в крайна сметка сме свидетели на кражби, знаете, в почтата и така нататък. Така че ние самите трябва да дадем своя принос за увеличаване на сигурността. Сега, колкото до сградите, сградния фонд. А, нека, да, нека да се спра на Европейския дом на историята. Нещата са абсолютно неясни. Аз не разполагам с никаква инфор... информация и бих искал а, да, им, да има някакви из... тук да, да, да, да ни се поясни, защото имам чувство, че това е просто а, нещо. Една ще, ще бъде една катастрофа. И още нещо, господин председател. След като приехме решение за използване на по-екологични транспортни средства и по-специално велосипедите бе предоставено а, бе ни предоставен паркинг специално за колелата, за велосипедите в Страсбург. Но нашата служба поиска от а, общинските власти да, да, ни, пред, да ни предоставят вело, да предоставят велосипеди за депутатите в Страсбург. Но аз мятам, че не града трябва да го направи. Европейският съюз трябва да предостави е, велосипеди за всички, защото е, това ще подобри имиджа ни, ще има положително отражение върху нашия имидж. За сега е, преговорите с съответния министр продължават и следващия път ще мога да докладвам по този въпрос. Сега, полетите, нашите е, полети, трябва, трябва да има компенсации за CO2, но виждам, че това не се прави систематично, редовно и смятам да внеса изменение е, в този смисъл. Господин председател, благодаря за от, отличния доклад. Аз съм съгласен с много отказаното от вас. В, мисля, че към този доклад бихме могли да добавиме едно, един абзац за финансовата криза и съответно за разходването на средства по време на економическата криза. Мисля, че това наистина трябва да залегне като отделен абзац в доклада. Примерите могат да са много. Виждаме, че нищо не се е променило, що се отнася до пътуванията, когато се обърнеме към пътническата агенция и имам чувство, че най- най- най-често по- получаваме е, най-скъпият билет, а не най-ефтиния и на практика е, тур, туроператора печели пари на гърба на данекоплацеца. Е, второ, по ефективното разходване на нашите работни места просто – Знам, че Европейският парламент не може сам да вземе решения в тази област. Но мисля, че бихме могли да обсъдиме нещата с съвета, с комисията. Сега, що се отнася до сигурността, това е един много злободневен е, проблем. Знаете, че в Брюксел се говори в момента много по този въпрос. 9, имаме 900 служители в охраната, а, но тази охрана е ли достатъчно ефективна? Нашата, нашата политика на сигурност ефективна ли е? Не. Разбира се, а, каз, казахте, че отнема много време да се, про, да се провери, да се проверява човек по човек нашите посетители, че това отнема много време, че има опашки трябва да се намери някакъв компромисен вариант за това. Съгласен съм, съгласна съм с докладчика, който е, предлага европейските депутати също да показват своите табелки е, на е, охраната. Тоест, ни, ние трябва ние трябва просто да, да дадеме пример или пък да има някакво електронно регистриране, но но но ако искаме наистина да има а, сигурност, ако не искаме наистина охраната да функционира както трябва, трябва ние да вземеме решение за това. Така че аз ще внеса няколко изменения. Първо по е, разходването на средства по време на криза и за зелена политика на парламента. Благодаря. Госпожа Херцо. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Искам да поздравя докладчика и докладчиците в Сянка по този доклад – Смятам, че е, този дебат е много важен. Дебатът, който водим и е свързан с това какво ще правим тук в парламента. А също като член на парламента аз имам интерес да се повиши ефективността на Европейския парламент от економическа гледна точка и от гледна точка на всички останали процедури. Аз взех думата за последната причина. Аз всъщност внесох и изменения по този доклад. Да. Тук става въпрос и за използването на информационните технологии в рамките на парламента. Информационните технологии са най модерният начин за комуникация, който ни свързва помежду ни и с други институции. Искам да подчертая, че това е най-стратегическата инфраструктура, с която разполагаме и с която ще имаме и в бъдеще. Ето защо искам съвсем ясно да заявя от моя гледна точка, че в дългосрочен план ние не можем да се примиряваме с факта, че тази стратегическа а, инфраструктура подлежи на аутсорсинг. Ако тя е стратегическа, тази инфраструктура трябва да направим всичко възможно да я върнем вътре, да а, осигурим нейната безопасност, сигурност, да направим всичко възможно, така че членовете, които не използват интернета, да имат възможност да използват тази а, технологична инфраструктура. И трябва все пак да решим и да видим какво е постигнато с тази а, технология. И изпълнителния директор на отдела за информационни технологии, какво е направил той и каква е отговорността, която трябва да поеме. Трябва да се прегледат всички възможности, които а, съществуват. И ние като Комисия по бюджетен контрол можем да контролираме, да се вгледаме по-надълбоко в а, нещата, тъй като този въпрос е от стратегическо значение и в крайна сметка тук става въпрос най-вече за сигурността на данните, за обработката на данните. Това трябва да се извършва в рамките на Европейския парламент. Не да а, предоставяме тези услуги да се извършват някой друг. Смятам, че парламента трябва да е лидер за и да покаже най-добрите практики в тази насока. Смятам, че за всяка година поемаме в правилната посока, но все пак е от стратегическо значение да обсъдим този въпрос. Следващия колега има думата. Благодаря. Аз смятам, че това е един много добър доклад. Нямам какво толкова да добавя. Госпожа Хитела засегна най-важните неща и тук оставаме с впечатлението, че всяка година има една особена тема, която привлича вниманието ни, било то сградите в Страсбург или нещо друго. И има някаква тема, която показва а, някакъв дисбаланс. Тази година това е темата с охраната и сигурността. Говори с Кавеле и беше много интересно да чуя как ние ще отреагираме на един банков обир. В Вашингтон, например, се вижда колко важни са институциите и колко трудно е да се влезе в тях. Колкото по-важна е на институция в Вашингтон, толкова а, сигурността е по-голяма там и толкова по-трудно да се влезе. А, тук, да речем, бюрокрацията е много голяма и от тази гледна точка трудно да се влезе, но иначе а, от гледна точка на сигурността нещата не са добри. Смятам, че най-важното е да има по-малко бюрокрация и а, по-голяма сигурност. Ужасен съм от това, което видях. Значи имаме 900 служители, които охраняват. И какво правят те? И това е един друг въпрос, който искам да засегна. Смятам, че е добре, че, че докладчикът е, е взел предвид е, критиката от миналата година, свързана с е, наградата за журналистите. Има толкова много награди, които се раздават. Не знам дали дали основната задача на един законодателен орган е да раздава награди. Може би трябва да се занимаем с законотворчество по-скоро. Относно ам, интернет телевизията. Често ни звънят и ни питат за нашето мнение. Не знам колко е ефективно това. Когато погледнем статистиката, въобще кой гледа тази телевизия? Относно това дали трябва да показва нашите баджове, смятам, че това е разумно. И тези баджове се използват, за да можем да влезем в сградата. Принципно. Не знам а, как, какви, за какво ще служат тези данни, които биха се събрали от а, а, иден, идентифицирането с баджове. Благодаря. Аз съм докладчик в Сянка по тази тема. Искам да кажа няколко неща и да поставя един въпрос към госпожа Хитала. На първо място, като Европейски парламент, ние носим особена отговорност при освобождаването от, от, от отговорност на съответните звена. И с нашите действия трябва винаги да внимаваме. Трябва да се, е, от една страна да се грижим за нашето благополучие като депутати, но от друга страна да сме внимателни с разходите, които е, се правят. Искам да призова колегите е, да ме подкрепят по един въпрос. Всички тези, които се занимават с политиката по бюджета, знаят, че се оказва голям натиск по отношение на бюджета за 2012 година, както и ам, имам предвид бюджета на парламента за следващата година. Също беше споменато и какво ще, а, какво струва допълнителните заседания на, в другото седалище на парламента. И така, могат да се спестят 160 милиона евро, ако а, въпросът се отнесе към съвета. Но бих попитал и колегите от съвета, които седят в Лексус и не правят нищо за да спестяват, а искат от нас да се спестят този, тези 160 милиона. Просто повече не може да спестяваме. И това трябва да го заявим на колегите ни от а, сградата Юстус Липсус. Относно наградата за журналистите. Да, обсъждаме европейската история. Става въпрос и за мемориал на Ханс Петеринг. Дали имаме нужда от а, такива неща? Ако това е полезно, може би. Необходими ли са някакви ремонтни работи и преструктуриране на сграда? Според мен не на този етап. И както и колегата Хабранди каза, аз ще се включа също с изменения по този въпрос. Не разбрах какво имахте предвид с електронните подписи. От доста време съм европолитик и преди работих като асистент. Имаше дълги списъци на входа. Имаше много колеги, които с куфара отидоха, отиваха до входа, подписваха се и така имаха право на дневни. След това са се обърнали кръгом и са напуснали сградата. В Германия такива депутати а, са снимани с скрита камера, показвани са по телевизията и институцията е пострадала от а, това нещо, имиджа на, на институцията. В а, Германия години а, наред тези образи, които бяха видяни по телевизията, ам, накърняваха репутацията на тази институция. И така, този централен регистр, който съществува в а, сградата и колегите може да се постараят да дават този електронен подпис. Сега вие предложихте електронния подпис – Аз мога да... не мога да си представя една технология, която може а, е, е, да обработва такива вид електронни подписи в... само вътре в парламента и така да се гарантира а, е, престоя на парламентите вътре в Европейския парламент. Не ми става много ясно. Може би ще е добре да се обсъди този въпрос. И, и влизането и излизането а, да става с електронен подпис и да се види кой е колко време стои. Но дали това а, ще е удачно гледна точка на защита на данните, не съм много сигурен. Колегата Оди. Благодаря, господин председател. Ще се спра само на параграф 99. В... Помолих докладчика да смекчи малко формулировката по време на обсъждане в нашата политическа група. Трябва да ви кажа, че че а, неприемливо е и не е... Не може, не може така да се пише. Не може в 7 реда да има три неверни неща. Не могат да... Не може е, юри, юридическата обосновка да бъде не, неправомерна, невалидна. Не. Ако а, е, ако пише тук, ако парламента имаше едно единствено седалище, парламента си има едно единствено седалище и то е Страсбург. След това 160 милиона евро. Ако се съберат всичките депутати в Брюксел, смятате ли, че ще, ще се направят економии? Смятате ли, че екологичният отпечатък ще бъде по-друг в Брюксел или в Страсбург? Смятате ли, че ще има някаква разлика? А, измененията в договора. Съвета не, не е съвета. Трябва 27 държави членки да кажат да, съвета нищо не може да направи. Добре. Не, не, Евро, не Европейския съвет ще, ще реши нещата. Той може да по, поеме инициативата, да направи предложение, но държавите членки са тези, които могат да внесат изменения в договора. Така че трябва 27 да. Нека не забравяме, че Европейския парламент също има право да поеме законодателна инициатива. Ами добре, тогава нека, нека да, да обсъдиме от политическа гледна точка, да направим един, едно политическо обсъждане на седалищата. Тук. Добре, тогава да видиме. Патентите в Мюнхен, банката в Франкфурт, агенцията за лекарствата в Лондон – непрекъснати, непрекъснатите пътувания на, на, на, на, на, на депутатите. Така че има много, много различни начини да направим спестяване. Аз като французин ви приканвам да започнем диалог. Аз ще внеса изменение но мисля, че наистина тряб, не, не трябва, трябва да преформулираме е, тази точка. Това е една истинска, важна тема. Нашите съграждани са чувствителни на това, но смятам, че трябва да бъде формулирано по разумен, реалистичен начин, а не така от, от, отгоре, отгоре и, и, и, и просто само, само да се критикува. Колегата Бъдспорт. Takže děkuji pane kolegovi, který opravdu eh, se na... Бих искал да благодаря на нашия колега, защото той не само разглежда разходите, той се опитва да даде и предложения за спестявания, по какъв начин да направим спестяванията. Сега, колкото до сигурността. Много се говори за сигурност, безопасност. Всички искаме да има по-голяма сигурност. Значи това е едното, но второто е економически, економическата економическия подход, е, по какъв начин можем да направим нещата по-ефтини? Е, електронна, електронната табелка или електронен бач може би би бил нещо полезен, но същевременно, ако, както казахте, избухне пожар, няма да се... Може би тогава ще се знае колко души има в сградата. Разбира се, трябва да обсъдим и въпрос по какъв начин да се гарантира присъствието и на депутатите в сграда. Е, разбира се, има списъци за присъствие тук в различните зали, но знаем как стават нещата. Е, друг колега предложи да се спести хартияния носител съм самата. Аз работя предимно с електронни технологии така че смятам, че наистина можем на, на всеки е, на всеко заседание да, бъде, да си дойдеме с е, компютъра или с е, електронното съоръжение. Но разбира се, за това ще е необходимо да има по-добър сигнал, да имаме по повече улеснения и така. Благодаря ви. Благодаря много, господин председател. Благодаря за коментарите. Аз съм практически съгласен с всичко, което бе предложено и за велосипедите, и за економията на хартия и за економическата криза. Вие сте абсолютно права. Това е една това е много важно. Това трябва да залегне в доклада е, трябва да, трябва да правим економии по време на криза и парламента трябва да поеме своята отговорност, защото нашите съграждани страдат, те са жертва на тази криза, те живеят под натиск. Ние трябва да преразгледаме начина по който спестяваме, по който можем да спестиме пари. А, бих искал наистина да разполагаме с по-добри електронни технологии, комуникационни технологии. Но има и много други, друг, други проблеми, които трябва да се решат. Що се отнася до финансирането за е, комуникационните технологии, информационните технологии. Е, много, много средства се разходват, е, предимно за аутсорсинг обаче. Аз мисля, че спокойно бихме могли тук да си имаме своя служба за е, поддръжка. Що се отнася до електронния подпис, сега нека да уточниме нещата. Когато депутатите влизат в сградата, те на, те на практика се под, подписват те, те, не се, те не се подписват, те просто те просто си влизат. Значи всеки, който изглежда така добре успехнат, може в крайна сметка да си влезе. Но защо нашите баджове да не са електронни и по този, и по, и по този начин да се е, влизайки на практика да се регистрираме, защото, например, ако избухне пожар, ще знаем колко души има в сградата. Сега това, разбира се, няма, няма да обясняваме на пресата колко души влизат и излизат. Но не там е проблема, не там е проблема. Мисля, че ако е, наистина нашите пропуски станат електронни, те, те просто ще, ще подобриме сигурността. По същия начин може е, тук е, с, с с тези електронни карти можем да, да, да, се, да, се, да се подписваме тук на заседанието, защото погледнете какво става в службите. Хората, които се занимават с регистрацията, хората се седат, пишат. Така че просто много, по, много по-ефективно ще бъде да разполагаме наистина с електронен подпис. Може би, разбира се, е, ако сте извън седалището някъде на, в, на мисия, да, тогава ще трябва да се подпишете на, на, на, на лист хартия. Но аз мисля, че този електронен подпис е, е нещо, което ще бъде много ефективно. Много е, международни организации го практикуват, в националните парламенти се използва, колкото до трите седалища за, за, да, ние имаме три съдалища. Ние наистина е, заседаваме в Брюксел, в Люксембург и в Страсбург. Не виждам е, е, никакво законо, никакво противоречие в това. Да, наистина държавите членки са тези, които ще вземат решенията, но ако има някаква, е, някакъв проблем от е, юридическа гледна точка, ако има някакви правни е, несъответствия, аз съм готов да, да разгледам проблема и да го обсъда с правната служба. Но мисля, че наистина ние трябва да поемем инициативата да обсъдиме въпроса с седалищата. Съвета иска от нас да а, спестиме пари. Ами ние, ако искаме, можем да го направим. Наистина, аз съм готов а, да участвам в а, обсъждане на този проблем. Разбира се, нещата трябва да бъдат правно обосновани, но аз не, не смятам, че в този параграф има някаква правна, правно несъответствие. Благодаря на колегата Итала. Сега минаваме към следващата точка. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 година. Съвет и другите институции. Първо давам думата на а, докладчика. А, и знам, че беше поканен министъра на бюджета от унгарското председателство, който заяви жел... волята на унгарското председателство да постигне междуинституционално споразумение с парламента, за да се е, осъществи е, напредък в процедурата за освобождаване от отговорност и предоставяне на необходимата информация на парламента. Е, приемам с положително това желание да се ускори процедурата и за по-добро сътрудничество. Вече има работни, работен план и на 28 февруари ще бъде представен на нашата комисия за да, с оглед да постигнем институционално споразумение. Аз го изслушах му представих и позицията на парламента по процедурата за освобождаване от отговорност, така че мисля, че можем да имаме така, спокойно спокой, да сме спокойни по отношение на развитието. Сега се обръщам към колегата Ривелини, докладчик по следващите точки. Благодаря, господин председател. Освобождаването на другите институции има седем доклада, по един за всяка институция. И с ваше позволение няма да спазя хронологичния ред, защото едни от институциите имат по-голямо значение. Например, съвета, за който говорих председателя, а за други институции пък има проблеми с бюджета и с ваше разрешение, господин председател, ще, е, малко ще ги разгледам разбъркано. Като мисля да започнем от е, контролния орган за защита на данните. Това е една малка институция, където няма специални проблеми. Положението задоволително и становището ни е положително. Има някои обаче бележки по точка 8. Трябва да видим какви са нуждите от помощ по административните въпроси. Важно е тази институция да отчете всички бележки на Сметната палата. За да бъде гарантирана тази помощ, по точка 13 казвам, че органа за контрол на данните трябва да включва в следващия си отчетен доклад за 2010 година глава, в която да посочи е, прилагането проследяване на мерките, които е, парламент е посочил в, при освобождаването си освобождаването на съответната институция от отговорност. Сега да стигам до омбудсмена. Тук също става въпрос за малка институция, където няма особени проблеми. Положително мнение. Но и тук има някои проблеми при процедурата на наемане на временни служители. А, има нещо положително, което искам да отбележа. Имаше инструкции неодавна за решаване на проблема и е, просто трябва да се следи доколко ще бъдат спазени. По отношение на комитета на регионите също няма някакви специални проблеми, нито бележки. Можем да мине много бързо тази точка. Економическия и социалния комитет и това не е някаква огромна институция. Няма никакви особени проблеми за освобождаване от отговорност. положително становище като цяло. Но все пак трябва да видим какви са отговорите на економически и социален комитет на исканията или на бележките на парламента. Според нас, или според мен по-скоро, отговорите не са много задоволителни. За разлика от комитета на регионите, който все още не е направил декларация, но направи едно проучване за условията на прилагане, економическа и социален комитет все още не е приложил необходимите мерки, за да реши посочените от нас проблеми. И втора бележка в този случай Економическия и социален комитет Доклада Вермер Онгард. Имах специално запитване по този случай. Беше на 18 януари беше изпратена информация до ОЛАФ. От ОЛАФ и имаше отговор на комитета, в който пише, че още сме в началната фаза на този процес. Така че, а, макар че постановището е положително, трябва да споменем този случай. Стигаме до сметната палата. Точка 6. Тук а, имам различни бележки. За, в отдела за вътрешен одит и в административния съд има положително развитие. Но трябва да се координират по-добре процедурите за възлагане на обществени поръчки с чрез координация на Европейската сметна палата с Съда на Европейските общности. за, по отношение на намаляването на разглежданите дела и удължаването на процедурите, мисля, че има какво да се желае, но можем да дадем положителен отговор за освобождаване отговорност на, на съда на общностите. По отношение на сметната палата също искам да спомена няколко неща. Е, Сметната палата играе важна роля, особено при освобождаването от отговорност в европейската архитектура и нашия парламент трябва много внимателно да следи е, ставащото в Сметната палата, да отчита спецификата на институцията. През последните години Сметната палата направи, е, сериоз, положи сериозни усилия за да подобри качеството на одита – проучва повече извадки и можем да поощрим това развитие. Искам да спомена един конкретен проблем, споменат в точка 14 от проекто доклада – Там споменавам, че трябва да се вземат под внимание последните публикации в пресата и възоснова на тази информация оставаме с впечатлението, че сметната палата е подложена на външно влияние. Трябва да сме много ясни. Както споменавам в точка 14, трябва да заявим, че сметната палата може да се повлиява и да настояваме тя да бъде изцяло независима. И нека да бъде направена една анкета. Това трябва да бъде нашето искане, за да видим как точно стоят нещата. Може ли да се влияе върху сметната палата отвън или не? и да изслушаме е, какви предложения могат да бъдат формулирани. И след това вече ще видим в зависимост от развитието как да променим точка 14, защото тук се споменава случай, който е, е станал преди това, но това са неща, които не можем да минем, да подминем с мълчание. Защото проблема е доста деликатен от политическа гледна точка. И сега стигаме до основния проблем освобождаване на отговорност от отговорност на съвета. Това е най-проблемния въпрос. искали сме информация, която трябва да ни бъде предоставена изцяло, а не под формата на резюмета. Нека да се спрем на възможностите да се излезе от една задънена улица, в която се намираме от години. Е, унгарското председателство прави усилия да излезе от е, тази задънена улица, от този блокаж. И е, вече държавният секретар съобщи какви мерки предвижда. Ние от години се мъчим да решим този проблем. Сега нашия парламент има по-големи правомощия и това е много добре, но нека да видим кои са проблемите ще припомня всичко, което казахме, обменихме с докладчиците в сянка. Възможно е да решим проблема с освобождаването от отговорност. Трябва ли да водим преговори? И кои са основните пунктове, по които ще преговаряме? На първо място трябва да разграничаваме бюджетната процедура и процедурата за освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета трябва да имаме достъп до документите. Това е от съществено значение. Имаше официална среща с, генералния, на, на представители на нашата комисия, с ген, генералния секретар на съвета, който ни предостави писмени отговори на зададените му въпроси. Ако комисия, комисията ни е съгласна, можем да стигнем до да минем към следващия въпрос. Какви отстъпки сме готови да направим, за да може преговорите с съвета да дадат положителен резултат? Какво става с а, е, искането за достъп до документите? Аз смятам, че съвета а, е, греши, не може да е непреклонен ние знаем, че всяка институция има различна политическа роля. Можем ли обаче да правим отстъпки в това отношение? Дали искането на съвета не противоречи на член 319 от договора, който гласи, че съветът има право да прави препоръки. Това обаче предвиждали различните позиции. В същия член 319, на който се позовава съвета в дебатите с нас, съвета вижда оръжие в своя полза. Но ние трябва също да дадем нашия отговор. Това ще бъде от съществено значение, тъй като този проблем стои от години и остава нерешен. Сериозно трябва да обмислим какво ще прави. Необходимо е, е да организираме нова среща с докладчиците в Сянка и също с вас, господин председател, за да уточним позицията. Защото тук освобождаването на, от отговорност има политически характер – и придобива огромно значение, свързано е с централната роля на нашия демократично избран парламент, който е различен от другите институции. А... Ето това е. Казах ви какво предлагам по всичките. Всъщност, двата гордиви възела са съвета и сметната палата. Благодаря на докладчика. Започваме дискусията. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да благодаря на господин Ревелини за и за доклада, и за начина по който ни представи своя доклад. Благодаря и на докладчиците в Сянка за това, че са работили в тясно сътрудничество в интерес на парламента. Сега, Докладчика спомена някои дребни проблеми, свързани с омбудсмана, с Агенцията за данните, с Комитета на регионата. Той спомена, че са били взети мерки за преодоляването на проблемите, но сега искам да се спра на по-сериозните проблеми, посочени от господин Ривелини за економически и социален съвет и раз, разходите, личните разходи и разходите за а, членовете. А, в ОЛАФ са поступили сведения за разходи, извършени от един от съветниците. И генералният директор и правната служба в момента разглеждат резултатите от разследването. Олаф за е започнал разследване през септември. След това бе, Олаф бе повикал лицето, което бе изнесло данните и след това разследването продължи. Това, това лице е било повикано през декември, лицето, което е изнесло данните, но междувременно е минало доста време и Доколкото разбирам, Олаф не е готов да вземе решение преди април, така че аз мятам, че трябва да отложиме освобождаването от отговорност до решението на Олаф, тъй като явно, че има още нерешени проблеми. И, значи, ви, ви, ви моля да отмениме това а, освобождаване от отговорност до приключване на разследването. Що се отнася до acciones puestas en marcha para llevar a cabo una de la Що се отнася до сметната палата, има, явно има поле за действие, има възможност да се променят методите и да се приложат много по-ефективни мерки. Е, радвам се, че господин е, Ривелини е разгледал този проблем в точка 14 и че тук сред нас е, има един член на Сметната палата, който след като е напуснал Сметната палата е направил известни разкрития. Сега може, може би естествено да има някакви проблеми, свързани с лични, междуличностни спорове или несъгласия и така нататък, но струва ми се, че точка 14 трябва да бъде балансирано формулирано. От една страна, да, Светната палата трябва да извършва своята работа и трябва да има ускоряване на процеса на вътрешна реформа в Сметната палата. Но тук из, излиза, че поради междуличностни конфликти е, парламента открива на, практик, на практика проблеми. А ние знаем за тези проблеми от доста време и за това бихме искали наистина проблема да се реши колкото се може по-скоро. Колкото до стратегическата роля на парламента по силата на Лисабонския договор и между институционните отношения между парламента и съвета, струва ми се, че това са проблеми от огромно значение. Ние вместо да се да се питаме какви отстъпки бихме могли да направим и спрямо сметната палата. Вместо това би трябвало съвета и не, и не само унгарското председателство, но и съвета да ни предоставят съответните отговори на въпросите, които сме им създали. Още по времето на, на испанското председателство. Разбира се, добре, не бързаме, наистина парламентът. Обаче, трябва да настоява да, да получи отговори и мисля, че ще, ще, ще, ще зависи до голяма степен от унгарското председателство дали ще е, упражни добра воля. Верно, единственото нещо, което сме постигнали до тук, това е да получим писмени отговори на въпросите, които сме е, отправили към съвета. Ние мисля, че трябва да се възползваме от е, обстоятелствата в момента, за да може да изискаме много повече в рамките на цялата процедура по освобождаване от отговорност. Член 219 при, по, по силата на член 219 ние имаме право да внесеме препоръки. А, и мисля, че трябва да имаме всички елементи преди да вземеме решение. Искам да припомня на колегите, че по време на заседанието на, на координаторите да поканим представители на Сметната палата и това ще се проведе. Този въпрос ще се обсъди на отделно заседание. И така, е, всяка година обсъждаме отношенията на парламента с съвета. Това са две важни европейски институции и не можем да си позволим всеки път е, да се караме. Смятам, че парламента трябва да е, е изцяло открит относно своите усилия и съвета трябва да е в състояние да коментира управлението на парламента. Парламентът е органа, който отговаря за освобождаваната отговорност. Това са изцяло наши компетенции и като парламент ние трябва да сме изцяло отворени към и открити към съвета. Но също трябва и да, е, да въжи и обратното. Сега имаме договора от Лисабон – Има и според мен е недопустимо, а, че парламентът не може да контролира разходите на съвета и на комисията, свързани с действия по външната политика. Съвета трябва да предоставя тази информация. Години наред а, обмисляхме а, това ин, интер, институционално споразумение и то включваше и външната политика и политика на сигурност. По... Начинът по който то, те действат противоречи на договора и това е недопустимо парламента трябва да има възможност да контролира общата външна политика и политика на сигурност и ние трябва да изискваме откритост от страна на съвета, но трябва да им кажем, ние сме открити към вас, може да ни критикувате относно нашето управление, ще го вземем предвид, но а, трябва да има прозрачност и от двете страни и в тази връзка трябва а, да положим повече усилия, отколкото в момента. Колегата Гайер. Благодаря, господин председател. Благодаря на доклада и на докладчиците в Сянка, които се занимаха с този въпрос. Хубаво е, че а, има взаимност между отделните политически групи в а, комисията. Госпожа Елезендър, искам да я подкрепя в това, което тя каза по отношение на Сметната палата. Господин председател, справа подчертахте, че в рамките на координаторите ние се споразумяхме да се занимаем отделно с този случай, защото Европейската сметна палата а, подлежи на съмнение. коментари на бившия служител на Сметната палата за предишни действия в Сметната палата. Тези изявления от негова страна трябва да бъдат разгледани по-отблизо и ние в комисията трябва да сме сигурни кои са фактите, кое е разбрано погрешно, кое е преувеличено. И дали тогавашния бившият учител на ем, Сметната палата все още държи на това, което е казал. Тъй като тези събития са от преди няколко години, то при освобождаване от отговорност на Сметната палата трябва да имаме предвид и тези неща. Сред координаторите Ние ще поканим този бивш служител и настоящия управител на Сметната палата. И заседанието ще се проведе при закрити врата. Също ще се засегне и работната програма на Сметната палата. Председателя Калдейра каза, че няма нищо против за това да се обсъжда също при закрити врата. Още веднъж ще обсъдим дали тези два, по тези два въпроса как ще процедирам. Аз съм открит. Аз формулирах моята позиция по време на заседанието на координаторите и съм за това да се зададат въпрос, да проведе един вид изслушване. Последващия въпрос. В миналото имахме една много абсурдна процедура, която се оповаваше на, на един неприемлив регулаторен подход. Когато започнах да работя като депутат, започнах да слушам, че че е, освобождаването от отговорност се позовава на джентлменско споразумение от 73-та година. Това значи, че а, е, институциите помежду си а, е, уреждат техните бюджети. И тогава бях много благодарен на Испанското председателство, който каза, нека да измислим една по-достойна процедура. Ние знаем, че тази процедура не беше изцяло разяснена чрез последващите договори и разпоредби. Господин Молдър спомена междуинституционалното споразумение. в крайна сметка няма 100% яснота и всеки трябва да си търси начина на тълкуване. Не беше само Испанското председателство, което а, посочи този проблем, а Белгийското председателство и сега и Унгарското. Нашия проблем е генералният секретар, секретар и а, управата на съвета. Този генерал, генерален секретар се оповава на това и разчита на това, че тази процедура не е, е, е изцяло ясна. Когато да речем, нямаме поглед върху а, счетоводните баланси на парламента, то тогава аз не мога да, взема, да поема отговорност като депутат в процедурата а, за освобождаване от отговорност. Благодарен съм на господин Равелини, че той формулира предложения как можем да действаме в бъдеще. Нещата не могат да продължават така. Години наред имаме този проблем с съвета. Трябва да стигнем до едно споразумение с съвета. Аз съм готов да говоря с когото е, е необходимо, колкото дълго е необходимо, за да се изясни тази процедура. И имаме нужда от а, е, една основа за провеждане на преговори. Имаме нужда от един ясен мандат за нашата комисия, за да можем да преговаряме по този въпрос. Ще се срещна още веднъж с правната комисия, така че те да могат да изтълкуват до, съществуващите разпоредби и да кажат колко далеч можем да стигнем, на кои документи да се позовем моето голямо желание е да постигнем прозрачност и да стигнем до едно споразумение, да използваме междуинституционалното споразумение като основа. Но а, по този начин а, освобождаването отговорност въз основа на факти, с които разполагаме, е невъзможно. Благодаря, господин Ривелини. Благодаря, господин председател. С ваше позволение искам и аз да направя един коментар по отношение на освобождаването от отговорност по различните точки нашата комисия има консенсус, преодолявайки всякакви партийни различия, защото целта е да работим в името на гражданите и да преодолеем нашите политически различия. Иска да благодаря на госпожа Аялас Сенде, на господин Мълдър и е, господин Гайер, е, които изложиха същината. Ще започна с последното изказване на господин Гайер. Съгласен съм с вас. Между другото, преди няколко дни а, бяхме на едно също мнение на предишното заседание. Тук се споменава джентълменското споразумение от 73-та година. Това е друг свят. Сега живеем в съвършенно различен свят. Европа е различна. Как може да се позоваваме на такова споразумение? Нека, <laughs> като ще има джентълменско, да има и споразумение на лейдис. Е, трябва да има едно писмено споразумение е, към дата 2011 година, където всеки да поеме много ясен ангажимент. Това трябва да бъде изходната ни точка за да приемем а, е, да, освобождаването от бюджета. Едно уточнение, госпожо Яла Сендер за освобождаването на отговорност на економически и социален комитет, проблема, който поставяте е верен, но вярно е също, че връзката между двата въпроса е различна. Трябва да анализираме станалото, но самото освобождаване от отговорност е различно. Важно е това, което споменахте, тези проблеми, но нека да запазим баланса между освобождаването от отговорност на цялата институция и този конкретен случай. По отношение на освобождаването от отговорност на сметната палата, аз изготвих втори вариант на текста, който е по-мек както иска госпожа Аяла. Можем да се срещнем още един път с докладчиците в сянка, за да преформулираме 14-та точка. Вероятно ще постигнем съгласие. Безпокойството на госпожа Яла Сендер е напълно основателно. Тук не става въпрос за някакви въображаеми факти. Нещата са реални, но може би ще трябва малко да посмекчим точка 14. което ще укрепи ролята на Сметната палата. Сега стигаме до освобождаването от отговорност на съвета. Абсолютно съм съгласен и с тримата колеги, които взеха отношение по въпроса. Между другото, госпожо Аяла Сендер, никой няма да се колебае е, по време на преговорите. След толкова години повдигаме въпроса, ще бъдем решителни. И аз от своя страна ви е, уверявам, че този проблем трябва да бъде решен и ние трябва да бъдем изключително твърди. Естествено, запазвайки приятелски отношения между двете институции, но е, демонстрирайки и волята ни да се постигне резултат. Не да отстъпваме. Трябва да проявяваме институционална учтивост, куртуазия, която ни се демонстрира и от страна на унгарското председателство. Питахме господин на магистри дали може да се организира среща. Председателката на комисията също, също. Трябва да седнем на масата на преговорите или на разговорите, ако щете. Но ние защищаваме правомощията на парламента, които са ни възложени от избирателите. И когато седнем на масата на преговорите, ние много добре трябва да знаем откъде тръгваме и до къде искаме да стигнем. Така че докладчика трябва да заяви своята позиция, отчитайки правата на парламента, но ние с председателя на нашата комисия трябва да обмислим контекста, в който ще водим преговорите и да е, е, решим къде можем да правим отстъпки, до къде стигат тези отстъпки. Аз съм представител на нашата парламентарна комисия и като такъв трябва да концентрирам в себе си всички ваши предложения. Нормално е да засегна темата. Дори ви моля да ми дадете насоки и съображения. И отново заявявам, господин председател, искам аз да стана изразител на позицията на нашата комисия. Вие ще определите насоките. Благодаря. Напълно съм съгласна. Благодаря на господин Ривелини и ще продължим да си сътрудничим на всички равнища тук. Не става въпрос за смягчаване на член 14 или точка 14. Не, просто трябва да бъде приспособен като междуинстационалното споразумение. Сега стигаме до следващата точка, точка 11, работна програма на Сметната палата за 2011 година. Господин Калдера, заповядайте. Господин председател, благодаря. Дами и господа, членове на комисията, дами и господа, за мен е чест да взема думата пред вашата комисия в началото на втория си мандат като председател на Европейската сметна палата – Очаквам, че ще продължиме да работиме в тясно сътрудничество по време на целият ми мандат. Връзките между Сметната палата и вашия комитет е от огромно значение, за да изпълняваме задачите си по силата на договора и да подпомагаме на Европейския парламент и съвета да е, упражняват контрола над финансите, за да има повече отчетност и повече прозрачност. През последните три години ние провеждаме вътрешна реформа а, по посока на самооценка и партньорска проверка. Ние развихме, изградихме нова стратегия за 2011-2012 година, за да за да усъвършенстваме нашата работа. Много от е, приоритетите са е, вече е, постиг, като постигнати. Това, което става да направим, ще бъде завършено през 2011-2012 година. Разбира се, няма не, не, не смятаме, че ще, ще, ще можем да, да, на, да постигнем нашите приоритети без да имаме доверие, да се ползваме с доверието и е, на всички заинтересовани страни. Основното в нашата работа е независимостта, почтенността и необвързаността професионализма на нашите експерти, да се добави добавената стойност към тези а, дейности, както и ефективността на цялата институция. Това са нашите ценности. На тези ценности се уповава нашата работа от години насам. Това са и нашите нас насоки, на които стъпихме, за да изпълниме стратегията до 2010 година и която ще ръководи нашата работа за 2011 година. Независимостта, почтеността и безпристранността са основните ценности на една институция като нашата ние ще, ще продължиме да взимаме колективни решения, както и да следваме точни процедури за назначаване на наши е, членове и персонал, но това не е достатъчно. Има и други изисквания. Първо, нашите членове и нашият персонал трябва да се придържа към високи етични стандарти и да както и да се придържа към принципа на безпристрастност. Второ, е, Сметната палата трябва да докладва по балансиран начин, нито да е, подценява проблемите, нито да ги надценява. Това става след като организираме едно честно изслушване на тези, които са аудитирани и същевременно правиме една ясна и точна проверка на доказателствата и нашите е, твърдения. Трето. Смет, сметната палата трябва да бъде и да бъде видян отстрани като наистина един прозрачен и самодо... самоотчетен орган. За това е ние наемаме независим вътреш... външен аудитор, който да сертифицира нашите сметки И тази година за пръв път в нашите отчети ще има показатели свързани с удовлетворението на нашите е, на хората, които аудитираме, на всички заинтересовани страни. През 2008 година ние се подложихме и на партньорска проверка, чието резултати бяха публикувани. Ще продължиме а, тази година да работиме по резултатите на тази партньорска проверка и следващата ще се проведе през 2011 година. Ние смятаме, че партньорската проверка е инструмент не само за отчетност, но и начина по който ние доказваме, че наистина държиме на професионализма. Защото въпроса не е само да спазваме високи стандарти, но да бъдем и лидери в тази област. През 2011 година ще, прием, ще започнем прилагането на новите критерии, които са били приети от Международната организация на висшите одитни институции. През 2011 година ще продължим да работиме с другите аудиторски инициативи, за да имаме една, един по-хармонизиран подход към одитите. Не само за Сметната палата, но и в удар, ударните да, да, държави членки. А, господин председател, една от основните ни цели е да имаме добавена стойност. Това може да стане при по-реактивно и прореактивно използване на вътрешните ни ресурси. През 2011 година ще публикуваме 45 годишни доклада, включително и доклад за Европейския фонд за развитие. Нашата най-основна задача е одита на общия бюджет, което включва и декларации за гаранции или за уверения на консолидираните сметки, както и отделни глави, съдържайки отделни оценки за различните дейности. Миналата година ние създадахме работна група Think Tank с помощта на външни експерти, за да видим по какъв, какъв начин можем да усъвършенстваме финансовия одит на генералния бюджет. По този, във връзка с това решихме да разшириме обхвата на общия доклад и които да, да включват нови глави, като изследователска дейност и вътрешна политика – които преди това бяха оценявани по-отделно. В в доклада от 2011 година, който ще бъде публикуван пред 2012 година, ще има специфични оценки на селското стопанство, регионалното развитие, регионалната политика, енергетиката и транспорта, заетостта, социалните социалната дейност, както и ще, ще запазиме обхвата на оценките по административните разходи и приходите. По, по, по, този, по този начин ще има по-добра оценка на е, оценката на риска. Разбира се, при е, изготвянето на отчета ще вземем предвид е, необходимите мерки за ефективност и финансови ограничения. Също така ще, ще правиме и е, отчети на генералния директор, на комисията, както и на държавите членки. Паралелно ние търсим начини как можем да сме по-ефективни и работим с национални одитни институции, такива като на Чешката република и на Холандия. Провеждаме координирани одити, които се отнасят до правомерността и законосъобразността на разходите в областта на земеделието. По отношение на административните разходи на институциите, годишният доклад за бюджета на 2010 година ще включва резултатите, свързани с тестването на надзорните контролни системи на всички институции, включително Европейския съвет. През 2012 година Сметната палата също ще вземе предвид и отражението а, от своя одит върху изграждането и съставянето на Европейската служба за външна дейност. Има а, мнение на Сметната палата, което включва предложение за нови финансови, нов финансов регламент. И той съдържа информация за това как Комисията и одитните агенции могат да бъдат преразгледани, така че Сметната палата да продължи да изпълнява своя мандат по ефективен начин. Също така ние изготвяме и специални доклади. Те с а, нашите одити предоставят основна възможност за нас да работим по-ефективно и да се концентрираме върху високите рискове и области, в които се намират тя, те, като засягаме теми а, от голямо значение за всички заинтересовани страни. По отношение на нашите публични доклади, ние изготвихме един доклад, свързан с инструмента за добросъседство и партньорство, отнасящ се до оказване на съдействие в Южен Кавказ. И така, други специални репорти, доклади ще бъдат публикувани. На първо място отчет свързан с бюджета за АКТБ. На второ място инструмента за развитие в Сабсахарна Африка и на трето място системата а, за ветеринарни проверки. Правиме одити и а, отчети, свързани с а, предстоящия бюджет, бюджетна рамка на Европейския съюз от 2007 до 2013 година, които обхващат електронно правителство, единната схема за плащане, инструмент за подпомагане на малките и средни предприятия. През 2011 година ние се взехме с редица задачи, както не на последно място се занимахме с Европейския социален фонд. Също така се занимахме и с въпросите, свързани с подпомагане на страните от АКТБ. Това са част от нашите задачи и проекти за 2011 година и те могат да бъдат намерени в приложенията на публикувания документ. Ние също изготвяме мнения, по искане на е, институциите или възоснова на законодателни предложения или като е, инициатива за провеждане на е, публични дебати за финансовото управление. През 2011 година е, ще има редица решения и законодателни инициативи, които ще имат отражение върху финансовото управление за следващите години. Има нов, нов финансов регламент, нови правила за изпълнение, както и нова финансова рамка за отделните агенции. Това ще бъде включено в бюджетния преглед, в това число ще бъдат разгледани и собствените ресурси, както и предложенията за секторално законодателство. Сметната палата приветства възможността да може а, да оказва съдействие на тази комисия с въпро... по въпроси, с които тя се занимава. ще има обмяна на мнения през април, свързана с рисковите и предизвикателствата за подобряване на управлението на бюджета, както ще се обсъдят и предложенията за нов финансов регламент Призоваваме членовете на тази комисия да ни окажат съдействие, когато пожелаят. Ще има и по-нататъчни развития в економическото управление на Европейския съюз като част от ам, реакцията на финансовата економическа криза. Ние наблюдаваме тези развития отблизо и най-вече по отношение на одита, отчетността и прозрачността които са свързани с всеки един постоянен механизъм за стабилност. Сметната палата ще се опита да изпълни всички свои цели и задачи 2011 година. това зависи до голяма степен от нашия капацитет, от добро, добрата и ефективна работа на нашия персонал, както и от ефективността на организацията. Предвиждаме програми за професионално обучение и а, кариерно развитие. А, комисията е призована да а, се действа за постигане на географски баланс и на баланс между половете при вземането на длъжности в съответните организации. Трябва да се засили комуникацията, да се подобрят политиките за управление. През 2011 година е, Сметната палата ще може да се наслаждава на плодовете от е, реформите, които бяха извършени. Господин председателю, уважаеми дами и господа, връзките между Сметната палата и тази комисия имат за цел да засилят доверието на гражданите в европейските институции, както и да допренесе за разумно разходване на европейските фондове. Има много предизвикателства, пред които сме изправени. Като работим заедно през 2011 година, както сме правили и предишни години, аз съм сигурен, че можем да допренесем за изграждането на това, което сме постигнали до сега и това да е в полза за всички граждани на Европейския съюз. Благодаря ви. И ние сме убедени, че сътрудничеството с, между двете институции има съществено значение и е в интерес и на институциите, и на гражданите. Има ли някой? Господин Мълдер. Impressive... Uh, това беше наистина едно впечатляващо изказване. Програмата на Европейската сметна палана е много амбициозна и Виждам, че предприятите мерки са много интересни. Бих искал да подчертая по-специално, че никой не знае как ще изглеждат многогодишните, много, ще изглежда многогодишната финансова рамка, но в момента много се говори за по, за по-добро партньорство между публичния и частния сектор, т.е. много по-голяма много по-голямо сътрудничество с Европейската инвестиционна банка. Така че моят въпрос към господин Калдера е следния. Има ли някакви по-нови, неодавнашни изследвания на Сметната палата за публично частното партньорство в Европейския съюз или някакво изследване правено от Европейската инвестиционна банка, банка в този смисъл. Да, има ли или няма? Можете ли въобще да ни кажете нещо повече а, в а, тази област, колегата Гайер? Господин председателю Кайдера, благодаря, че сте тук сред нас и ни представихте вашата работна програма. От името на моята политическа група искам да ви поздравя за встъпването ви в... на тази длъжност за втори мандат – Два или три въпроса искам да задам, свързани с работната програма за 2011 година. Видях, прочетох изследването. което е публикувано от вас. Има много интересни точки, много интересни теми. Е, бих се позовал на това изследване и да кажа по какви критерии е, вие избирате провеждането на предварителни проучвания. И става въпрос за външната служба, която ще поеме изцяло своите функции тази година. И дали ще бъде проведена а, някаква проверка, някакво предварително проучване и дали това ще е разумно. Като имаме предвид, че а, ръководителя на тази служба същото време е члени на комисията, през а, миналите месеци се работи усилено за това а, да има финансов регламент и регламент за служителите, отнасящ се до външната служба. И така, да, разумно ли е да се направи една проверка, да се е, види какво е, как функционира тази служба, дали е така, както ние смятахме. Вие споменахте срещата през април. Ще е много полезно, ако си направим един график, може би съществува такъв вече, свързан с това, до какъв резултат е стигнал нашия доклад, свързан с обжаването от отговорност на комисията. Можем да работим съвместно, за да обсъдим резултатите от от отговорност на комисията, къде има слаби места и така нататък. Благодаря ви. Благодаря колегата Маковей. Thank you, Chair. Uh, thank you, President, uh, for, for your Благодаря, господин председател. Бих искал да обсъдиме нещата, които бяха изтъкнати от господин Гуирта в интервюто. Първият въпрос е се. Господин Гуирта казва в интервюто си, аз бях глас в пустини, когато говорих за случилото се преди това. В партньорската проверка се, се, се казва, че трябва да се декларират всички е, рискове. Кога и къде и, и по какъв начин ще го направите? Второ. Господин Ингуирда също така е споменал, че в е, Европейската сметна сметна палата е, има е, хора, които изнасят данни навънка дали някои от тях са все още на работа при вас, дали ще има някакви мерки, срещу, които ще бъдат взети срещу тях. И трето, вие а, е, а, е, решихте че ще приложите резултатите от партньорската проверка а, е, посредством стратегията до 2012 година. Ще има ли е, доклад е, относно е, състоянието и начина по който се прилага тази стратегия. Сега ще дам а, може би не бяхте тук, госпожо, но този проблем беше разгледан по време на заседанието на координаторите и в близките дни ще, ще проведеме е, изслушване с господин Калдера и бившия член на Сметната палата, за да видим е, какво, е, какво точно е, има да каже госпожа Сендерс. Благодаря ви. Благодаря за представенето на господин Калдейра, което очертава новата програма и където има интересни за нас елементи, които отговарят на нашето желание да проследим ставащото в вашата институция. Има едно проекто становище за данните за брутния вътрешен продукт, кое, които ще се използват в нови, новата финансова рамка. Отчитат се различните елементи на стратегията за излизане от финансовата и економическата криза. По отношение обаче намеренията на Сметната палата и предварителните проучвания. искам да някои подробности в е, е, едната е, се касае до предложенията за излизане от финансовата криза и подобряване на европейската финансова система. Иска малко повече подробности за това какви цели преследва Сметната палата с това предварително проучване, което може да има много положително отражение за европейските институции. Благодаря, господин председател. Господин Калдера, благодаря ви за чудесното сътрудничество и за хубавото ясно представяне на втората програма, на вашата програма и поздравление за втория ви мандат. Един въпрос имам по отношение на програмата на вашата институция. Очевидно, вие знаете, че има знаете, че знаем ние, че има по един съдия, магистрат от страна членка. Смятате ли обаче, че те имат достатъчно работа? Въобще как стоят нещата? Искам да чуя вашето становище. Колегата Хачимаркак. Благодаря, господин председател, господин председател Калдере. Винаги се радвам, когато сте тук и ще се радваме да работим и в бъдеще така добре с вас и да работим съвместно в рамките на доклада за освобожданата отговорност на комисията. В този контекст искам да кажа и да почета още веднъж нашето добро сътрудничество. Тук става въпрос е, за доклада за оценка, който а, ще се изготви за първи път през 2010 година съгласно Лисабонския договор. Тук става въпрос за правомерността и а, законосъобразността на този на програмите. Този доклад ни беше представен и при контактите ми с вас, господин Карер, говорихме за ролята на вашия орган. Не мога да си представя по-добър орган, който да участва в този процес. Вие съвсем ясно заявихте, за значението на специалните доклади, които вие изготвяте, които да включват целесообразността, правомерността на съответните програми и при освобождаването от отговорност на комисията, аспектите свързани с економическите показатели са от голямо значение. Сега искам да ви попитам, дали а, може да поемете една такава роля? Разполагаме с един списък и днес ще ни бъде раздаден и доклада на английски. Комисията трябва да назове едно опълномощено лице, което да се занимава а, с проверка на целесообразността и ефективността на действията на комисията? Вие а, бихте ли поели една такава роля, когато ние водим а, дебати с комисията по тези въпроси? Вие а, да имате да вземате участие, да, се, да, да ни консултирате като експерт в тази област. Благодаря. Председателят Калдейра има думата. Благодаря за топлите думи към Светната палата. Ще се опитам да отговоря на въпросите, които ми бяха зададени. Що се отнася до въпросите на господин Мулдър за работата на Сметната палата в публично-частното партньорство? В, а, ние знаете, че в а, момента всички смесени предприятия, които ние аудитираме, на практика са пар- партньорски предприятия, в които публичния и частния сектор функционират заедно. Новите финансови правила включват едни по-структурирани мерки за аудитиране на тази област, включително и предпазните мерки, които трябва да се прилагат. Ние ще отгледаме, отглеждаме и много отблизо създаването на новите финансови инструменти. Що ще отнася до фондовете, ние отговаряме и за одита на управлението на всички фондове, които, чието разходване се извършва чрез европейските институции. Споменахме малките и средни предприятия, инструмента за финансово инженерство за подпомагане на малките и средни предприятия. И както казах, ние ще, ще ви докладваме специално на вас за използването на тези инструменти в течение на годината. Всички финансови инструменти, предвидени по силата на новия регламент, защото има нови, ще бъдат обезопасени, както вече, вече казах. Това е посланието, което искам да, изпратя да из... Казахте, че нашата програма е амбициозна, дори може би страх, страх амбициозна но ще се опитаме да използваме колкото се може по-добре собствените си ресурси и приоритетите, които е, сме е, изредили в списъка на приоритетите си, отговарят на четири критерии. Риск, е, злободневност, обхват и последици. Така че е, нашите приоритети се оплават на тези критерии и е, биват класирани като е, значими приоритети, средно, средни по е, значение приоритети и ниски приоритети. Затова тези са включени в е, този списък, е, защото, както казах, е, те са специално и грижливо подбрани още повече, че ние е, при избирането на приоритетите вземаме предвид и мнението и препоръките на вашата е, комисия. Е, така че няко, някои от, от тях са по ваша препоръка, други са включени по наше осмотрение. Службата за външна дейност. Ние имаме две две, две препоръки за е, регламента, свързан с личния състав и финансовия регламент. Тези съобщения бяха публикувани и мисля, че бяха много полезни и ще бъдат е, полезни за парламента и съвета Разбира се, смет, сметната палата не е била консултирана предварително, тъй като става, станало дума за това било политическо решение, но ние дадахме а, е, препоръки, свързани с а, е, е, управлението на, на ресурсите и начина по който трябва да се провеждат одитите в а, тази нова служба. Също така предвиждаме през 2011 година а, опитаме се, т.е. Да, да, да, да, да предвидим какви ще бъдат последиците от функционирането на тази външна служба върху сметната палата. Е, всички, разглеждаме всички аспекти, е, финанс, финансите, които ще се управляват от е, външната служба, допълнителните средства, които ще бъдат разходвани от съвета. Така че трябва всички тези елементи да знаем по какъв е, начин тези елементи ще се развият, е, как, какво ще бъде взаимодействието върху тях и да е, предвидиме един по-рационален, по-добър, по-съвършен одит на службата. и мисля, че бихме могли да обсъдим този, този, този проблем с вашата комисия, да, да обмениме мнения и да видим по какъв начин да отговориме на ем, проблемите, които будат загриженост у вас. Искам да кажа на госпожа Маковей, че вие цитирахте интервюто на господин Ингетут, но не цитирахте неговите изказвания след това, където той пояснява казаното от него преди това. Нека да ви кажа две неща. Що се отнася до независимостта на а, Сметната палата и на нашите аудитори, както казах, бе проведена партньорска проверка и всички, всички аудитори подписват декларация за независимост. Но е, Палатата е европейска институция и ние също е, трябва да се съобразяваме с правилата за е, финансова дисциплина и дисциплина по принцип не съм. Не, не, не, не споменахте изказванията на а, бившия ни колега пред двата вестника, но а, Сметната палата а, трябва да се уповава на своите си правила и да, и да решава а, сама а, и да разрешава проблемите, свързани с поведението на нейните членове. Е, но няма, няма, няма да правя допълнителни коментари сега, но бих е, с, с голямо удоволствие на едно открито заседание ще можем да обсъдим всички тези е, проблеми. Госпожа Аяла Сендър постави два проблема. Как, е, наш, нашите, какви са нашите цели? и как, как можем, е, как ще, как ще ги преследваме в условия на финансова криза. Ние Ние в, в, в, в, в момента изучаваме е, целесообразността на решенията на комисията по, по, по посока на надзора. Но тъй като става дума за макрофинансови данни и статистики, които имат за цел а, да послужат за основа на, бъдещите, на бъдещата финансова рамка. Всичко това ще, ще бъдат елементи, инструменти, а, с които ще си служиме за правене на оценка. Благодаря на господин Итала за неговия въпрос договора изисква да имаме по един член от всяка държава членка. Така че аз мога да си дам моята гледна точка, моя, е, мой, моите виждания. Естествено, че можем да обсъдим всички е, мерки и предложения за евентуално по-голяма ефективност, но докато договора е такъв и не е променен, мисля, че не можем да направим нищо. Въпросът е в този контекст при 27 държави членки, 27 члена, по какъв начин да използваме най-ефективно експертизата и по какъв начин да из... най, най, най ефективно да използваме вътрешните си ресурси. Ние как, както казах, дава. А, обясняваме нашите действия на заинтересованите страни, за да могат наистина резултатите от нашата работа да бъдат взети предвид и да бъдат полезни. Сега, разбира се, може да се направи предложение по, по, по за използването на новите финансови инструменти, е, за постоянния механизъм. начина по който тези инструменти могат да бъдат използвани от е, съответните органи на държавите членки. Е, по какъв начин да използваме всичко това, което е залегнало в е, договора по най-ефективен начин, но в никакъв случай не можем е, да размишляваме или да искаме някакви промени в състава на Сметната палата. Не може да се намери много повече начин за повече интеграция, за повече за по-интегрирано управление на, е, на средствата, за, за по-упростени процедури, за да могат наистина да се направят економики. Това е. е това, това, е, това е в центъра на нашето внимание. Нашата цел е да видим как, как можем да предвидим, да, под, да, да подпомогнем е, бъдещето. Сега, ако има, разбира се, политическа воля да се промени, е, да се промени е, договор, естествено институциите трябва да се, да се развиват в, в тази посока, но предвид днес, днешното развитие на Европейския съюз, е, разполагаме с всичко необходимо в рамките на договора. Всички Ето, в, в, ето, нали, едни мерки. От друга страна имаме, вие казахте, вие споменахте фонда за стабилност. Е, фонд, фонда за стабилност е, е междуправителствен фонд, така че той, той не, не е под а, е, в нашите правомощия. Тоест, ние не можем нищо под това, това е един фонд, който е като един частен фонд в Люк, който се управлява в а, а, в Люксембург. Така че, както казах, договорът е такъв какъвто е и в контекста на този договор, по силата на разпоредбите на този договор, ние трябва да направим всичко възможно, за да бъдем наистина а, ефективни. Господин Какмакакис. Е развитията в Европейския съюз, е, е, последствия на Лисабонския договор и, каква, и какъв, каква е реакцията на Сметната палата. Ами ние очакваме да видим какво ще има в доклада, в оценка, доклада за оценка и да видим какво, какво може да направи Сметната палата в този. Ако наистина в този доклад се разбие дейността на комисията в различните области. Какво, по какъв начин ни, ни засяга това? Как ние можем да допринесеме за дебата? Нека не, нека, нека да видим какво ще има в този доклад, какво ще бъде неговото съдържание. съдържание знаете, че ние в крайна сметка сме, сме тези, които да, да даваме или е, изработваме декларацията за уверение. Така че, може би, това, това ще бъде нашата роля, да кажем, че наистина, но тези е, включ, включените в, в този доклад, цифри и така нататък, са надежни. Знаете, казах, че в доклада ще има нов, нов, нови, нови глави, в които ще се направи оценка на различни е, политики. А, но разбира се, това зависи от а, от времето, с което раз, раз, раз, разполагаме, за да можем да включиме да, съответните данни. Защото знаете, че е, прога, прога, доклад за дейността на комисията е, идва е, идва много, много, много късно, за да могат всички ам, данни да бъдат а, включени, така че просто трябва да работим в по-тясно сътрудничество. Благодаря за отговорите. А сега минаваме към заседанието на координаторите при затворени врати. Моля само координаторите на политическите групи да останат в залата.